Заседанието започва. Моля, прекратете личните разговори. Твърде сериозната, стрикна и дисциплинирана бюджетна комисия трябва да започне работа в пълна тишина. В началото малко информация за предварително помирителното заседание вчера – Имаше делегация на бюджетната комисия с а, нашите а, е, докладчици, представителите на групите и на бюрото под мое ръководство и разменихме гледища. Разделихме се след два часа дискусии, без да постигнем споразумение на този етап. Докладчика ни продължава усилията си с представителите на бюрото. При необходимост ще организираме ново заседание, за да сближим гледните точки и да намерим компромис. Ще ви да държим в течение. За момент сме далеч от това. В нашата комисия позицията се радва на голям консенсус след резолюцията, прията на пленарно заседание миналата седмица. Така че бихме желали позициите да бъдат сближени максимално преди гласуването, първо бюрото на предварителния бюджет и на следващия ден самата комисия по бюджета. След тази информация Преминаваме към дневния ред за тази сутрешното заседание. Ще започнем с гласуване. Е, Имам има искане да започнем първо по точка 12 гласуване на интегрираната морска политика, защото колегата Доминик Рике, колежката, а, ще отида на друго заседание. За това не бързате ли така? Не бърза. Домени Раке не бърза, колега се оказва. Да тогава започваме от точка 9. Сидония също не бърза. Може би ще ни обясни защо. Благодаря, господин председател. Гласуваме по промяната на бюджет 1, мобилизация на ресурсите, които са необходими, за да се изплатят средствата по фонда за солидарност. Какво се случва с фонда за солидарност? Продължават преговорите в духа на преговорите от есента миналата година във връзка с, пре... с бюджета за 2011 година. Тоест, държавите членки нямат желание да предоставят допълнителни средства към европейския бюджет. Дискусия, която си спомняте много добре, сигурна съм. Целта на Фонда за солидарност е, както става ясно и от името му, в ситуация на спешни случаи, природни бедствия, да се съберат е, средства, за да се помогне бързо на засегнатите. Такава готовност в момента няма. Аргументът е, че могат да се използват ресурсите, които в момента са на разположение в бюджета – Разбирам, че вчера съветът е взел решение да използва така наречения отрицателен резерв. Един от инструментите, предоставени в финансовия регламент, който се използва много рядко. Последния път, когато се използва отрицателния резерв, се помни, може би, от по-давнашните членове на нашата комисия. Преди 15 години беше това. Идеята е да се е, изплата, изплатят средствата сега, но да се създаде, а, да се стигне до отрицателен баланс в бюджета, който да се покрие следващата година. Предлагам, господин председател, да е, помолим унгарското председателство да ни разясни какво точно решение е взето вчера. Но във връзка с информацията, която получих неофициално, е, смятам, че комисията ни не може да гласува по този въпрос днес. И все пак, ако съветът може да ни предостави повече информация, това би било добре. Благодаря на докладчика председателката на от, на, представителката на съвета, отговаряща за бюджета, може би ще ни даде информация. Yes, thank you, Mr. Да, благодаря, господин Ламасър. Нека първо да се представя Естер Крол, председател на бюджетната комисия в съвета. през унгарското председателство. Нека да ви информирам за това какво бе приятел вчера. Съвета ЕКОФИН е, стигна до решение, е, до съгласие за мобилизирането на фонда за солидарност. Приехме мобилизирането на фонда в е, размер предложен от комисията 182 милиона за шесте страни, които от за които става дума, но след една изключително дълга дискусия в бюджетната комисия за това откъде да дойдат тези 182 милиона, стигнахме до заключението, че не е възможно да се предоставят а, е, средства на този етап. Затова в съвета приехме отчредяване на отрицателен резерв. Какво означава това? В включваме нов бюджетен ред по член 44 от финансовия регламент. Включваме го в бюджета с минус 182 милиона в него. И след това в края на годината тези 182 милиона ще бъдат покрити, е, когато се открият възможности за маневриране в рамките на бюджета. Това беше решението на Екофин от вчера. Беше изпратено съобщение на парламента за това решение още вчера, така че скоро ще го получите. We... Смятам, че е, за съвета и за унгарското председателство е изключително важно да се предвижим възможно най-бързо напред по тази тема, защото не искаме е, да има блокиране тук. Е, има период от 8 седмици, така че от 14 януари, когато комисията направи това предложение, трябваше да чакаме до е, средата на март, за да се вземе решение. това бяха 8 седмици на съвета, но след това се действа изключително бързо за мобилизирането на фонда за солидарност. Надявам се, че ще получим подкрепа. Благодаря. Да. Благодаря ви. Предадам думата на много желащите, на мнозината желащи да се изкажат. Искам да допълня. Както каза Сидония, по-старите тук много добре си спомнят това, което стана преди време. 50 или 15 години. А, при, тук, това стана обаче преди въвеждането на принципа за гъвкавост. Тази формула за отрицателен резерв беше проява на бюджетно творчество. Тоест да се решава да се правят разходи, без да се разполага съответните кредити. Всъщност на практика това означава да се вземе решение за директно плащане веднага, в момента и да се чака до края на годината, за да се види откъде ще се набавят съответните средства и по кой бюджетен ред. Тази възможност, разбира се, се ограничава до 200 милиона. Иначе нещата ще да са много прости, ако във всяко отношение може да се прехвърля между редове и да се отпускат свежи пари за финансиране на плащанията, решени в началото на годината. Това е ограничено до 200 милиона. Но за операциите, по които има политическо съгласие, например природните бедствия в Полша, Унгария, имаме нужда от 182 милиона и после други 18 или 19 милиона, така че прибягването до тази бих е нарекла архаична процедура, която ни подмладява, при всяко положение не може да ни позволим да, надвиним, да надвишим въпросния лимит. Разбира се, при условия въобще, че съветът приеме това и това няма да реши новите проблеми пред нас. Нашия докладчик Сидония предлага да не взимаме решение днес, да обсъдим това на трилога с съвета и комисията на 30 март, за да се споразумеем и по финансирането на операцията и е, по начина по който ще тълкуваме политическото споразумение от миналата година между трите институции за бюджета за 2011 година, съгласно което кредитите за плащания се свежаха до 2,91% и е, към което беше добавена декларация по настояване на съвета, съгласно която ако през годината кредитите за плащания няма да, нямаше да достигнат, те ще да бъдат увеличени. След тази информация, която ви дадах, ще давам думата на господин Вон. Благодаря, господин председател. Министр-председателя на Великобритания излезе от едно заседание на съвета през октомври миналата година и даде лична гаранция. Бюджетното увеличение за Европейския съюз за тази година да не е над 2,91%. Така че Великобритания ще се противопостави на, всяк, на всеки един опит да се увеличи бюджета за тази година. Въпросът ми е обаче, смята ли съвета, че, всичко, че так, такава мярка ще се взема всеки път, когато се поискат нови средства? Това ще е темата на трилога Салвадор. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с вашия исторически анализ, защото си спомням, че е, в един от двата е, бюджета имаше отрицателен е, резерв. Е, изключително полезна форма на действие и ако съветът реши да го, да го използва, това ще е добре, защото така ще можем в края на годината да пренасочим средствата. Господин Гарига има думата. <clears throat> Simplemente рекордар ал консехо, que... Исках просто да припомня на съвета, че когато се поемат ангажименти, те трябва да се изпълняват. Когато е подписан писмо, че, ще, че няма да се надвишат тези 2,91%. Има институционално споразумение със съвета, където се казва, че може да се мобилизират допълнителни бюджетни кредити и заплащания, за да се постигнат, за да се изпълнят обещанията, е, смятам, че е, по отношение на е, резерва за солидарността, съветът не можа да се изпълни ангажиментите и ние не можем да гласуваме. Ласло Сориан. <clears throat> Благодаря, господин председател. В началото казахте, че ще може да се извърши незабавно плащане, ако приемем предложението на съвета. Тази дума незабавно поне искам да взема отношение. Альтернативата е такава, че на 13 марта ще проведем триалог и след това има възможност в април, на, през април да се внесе решението на пленарно. и след тогава ще мине наистина вече една година. Една година, откакто сме се споразумели, че има нужда от тези парични средства. Според мен, при това положение не можем да говорим за нещо незабавно. Тук не говорим за щетите в края на миналата година, говорим за щетите в Испания през пролета и лятото. Същото въжи и за Полша с наводненията през лятото. Съветът предложи техническо решение – и сега топката е в полето на парламента, така да се каже. Всичко, за което чухме, е легитимно, но аз лично мисля, че трябва да внесем нови парични средства, за да се реши проблема. Но тук никой не иска да ни подкрепи. В крайна сметка, може да се стигне до такова положение, при което няма да бъдат осигурени парични средства за намаляване на щетите. Тук трябва да поемем сериозна отговорност, според мен, пред днешното положение, като си има пред какво състояние са държавните бюджети, няма никаква надежда за нови постъпления. И тук говорим за една битка, свързана с принципна кауза. Сега, на принцип всичко е окей, okay, но на практика не е така. Заслужава ли се всичко това? Джеймс Алисън прехвърли топката в нашата страна. Нуждаем ли се обаче от тези две седмици? Какво ще се подобри? Какви резултати ще бъдат постигнати за две седмици? Можем да възприемем друг подход. Съвета да плати паричните средства и след това да вземем решение по, коя, по кое бюджетно пюре по перо ще бъдат взети тези средства. Ако по всички пера бюджета е 100%, толкова ще бъде изпълнен, откъде ще дойдат тези пари? В такъв случай съвета просто ще бъде задължен да предложи нови парични средства. Но има ли някакви основания да приемем, че ще има такъв бюджет, като си има предвид, че говорим за 2011 е, сента или декември, дали по всички пера ще имаме 100%, много се съмнявам. И така, в началото на годината не можем да решим от кое перо ще дойдат тези средства. Трябва да се съгласим принципно с докладчика. А и принципно аз винаги се съобразявам с мнението на докладчика, което означава, че евентуално можем да внесем решението на пленарно през април, но нищо преди това не можем да постигнем от сега до следващата седмица на мини пленарното нищо не може да направим. Това е положението. Затова може да се съобразим с думите на докладчика. Ако на триалога не успеем да излезем с решение, искаме да проявим солидарност към хората, спрямо които в момента сме в неудобно положение, защото Забавянето с една година на изплащането на средства за солидарност е наистина срамно. Благодаря. Алга Трупъл. Имам съвет, въпрос към съвета. Ако правилно съм разбрал, този негативен баланс може да се използва само веднъж годишно. Ако има други спешни искания, какво ще стане с е, отпускането на средства? Може ли да вземете отношение по този въпрос? Oui, je vous remercie. Ce sera l'objet du... Благодаря. <clears throat> Да, това се обсъди на трилога. <clears throat> Господин Фашман. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl velmi podpořit eh, stanovisko. Благодаря, господин председател. Подкрепям това, което каза Ласло Суриен. Трябва максимално бързо да постигнем нашата цел наводненията, които удариха Централна и Източна Европа миналото година. Става въпрос за 6 държави. Причиниха сериозни щети. Аз лично видях какви щети са нанесени. Те наистина са огромни. Разрушени мостове, сгради, пътна и железопътна инфраструктура – не трябва да се протакват нещата повече от разумното в Европейският съюз. Вече минаха 9 месеца. Ако протакваме нещата и бавим процедурата, ще ни трябва още повече време. Парите трябва да се отпуснат във възможно най-кратък срок, за да се използват оптимално. Благодаря. Колеги, ще допълня с няколко допълнителни уточнения. По отношение на сроковете ще припомня, че фондовете за солидарност, средствата от тях не се отпускат директно на, на жертвите. Те се дават на обществените власти или органи, които се занимават с помощта за жертвите и строителството на разрушените от бедствията мостове, сгради и други. Така че помощта цели да облегчи местните власти, които поемат разходи вследствие на бедствията. По отношение на сроковете, които може да ви изглеждат дълги, парламента няма никаква причина да изпитва чувство на вина. Ако едно бедствие е станало миналата пролет, Доуцието е дошло при нас само преди няколко седмици и загубеното време не се дължи на Европейския парламент. И трето, с което отговарям на Ласло Суриан. Ние всички и всичките институции, смятам, че и всички политически групи сме съгласни да отпуснем помощта, която се полага по закон на нашите приятели от Полша и Словакия. Но е много важно да намерим споразумение с съвета, защото едно творческо решение може да се намери само сега. В рамките на... После ще е късно. В рамките на 200 милиона, както и казах. Ние трябва да дебатираме в съвета как той тълкува политическото споразумение от миналата година. Ние считаме, че след като има непредвидени събития, можем да прилагаме съвместната декларация, съгласно която ако няма кредити за плащания, се отпускат допълнителни кредити. Както ви казах, тази декларация не е прията по искане на парламента по настояване на съвета. За момент обаче съвета въобще не я отчита а непредвидени елементи, както виждате, непрекъснато се явяват. Виждате какво става по южния бряг на Средиземно море и мисля, че много скоро ще се поиска Европейския съюз да отпусне средства за този регион. Виждате какво става с японската трагедия, която не е приключила и в един или друг момент ще трябва по някакъв начин да отпуснем помощ на Япония и на а, жертвите на подобни бедствия. Така че нека да използваме този случай, за да постигнем политическо споразумение с съвета, как ще се третират непредвидените събития и как ще се финансира помощта до края на годината. Мисля, че това ще бъде най-разумното решение. А, вие искате нещо допълнително да кажете, госпожо представителката на бюджетната комисия на съвета? Thank you, Mr. Благодаря, господин председател. В началото и аз казах, че за нашето председателство е много важно да се действа максимално бързо. Като си има предвид времевата рамка, комисията внесе предложението едва на 14 януари, трябваше да чакаме 8 седмици. Вече сме готови с нашата позиция и искаме да се намери бързо решение на проблема. През първото полугодие единственото решение, което успяхме да вземем в бюджетната комисия на съвета, бе да намерим техническото решение на политическия проблем. Трябва да отчитаме факта, че според финансовия регламент ние сме длъжни да полагаме максимални усилия, ако имаме корекция в бюджета. Първо да се осигури преразпределение на средствата по бюджетни пера, едва тогава да се искат нови постъпления. Та това беше и нашето намерение да се намери бързо решение. Унгарското председателство може да намери решение само по линия на този негативен баланс. Що се отнася по въпроса колко пъти може да се използва негативния баланс или резерв, тук решаващия момент е сумата 200 милиона. Стига да не е изчерпана тази сума, можете да използвате средства два или три пъти – Първия път обаче се използва 182 милиона, така че остават само още 18 милиона за останалата част от годината. Благодаря. Отлично. Колеги, мисля, че разгледахме въпроса от всички възможни гледни точки. Мисля, че трябва да приемем това решение. Няма да забавим нещата по отношение на Унгария и Полша, но по този начин ще избегнем да ни вземат заложници и да капитулираме в, по отношение на тълкованието, което парламента би искал да даде на споразумението от миналата година по кредитите за плащания за 2011 година. С което приключвам. Няма да гласуваме по точка 9, съответно няма да гласуваме и за точка 10, тъй като тя е свързана и тук няма да питаме Раймер за пояснения. Преминаваме към точка 11. Ако госпожа Херцог е тук, още я няма. Докато се събуди, ще преминем към точката доклада на Доминик Рике за интегрираната морска политика. Имаме ли нотинг листа? Да. Има няколко изменения. Имате ли карти, ако се наложи? Значи започваме с доклада на Доминик Рике, изменение 9 на госпожа Гралие. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Господин Хартон. Не. И Ремек. Въздържали се? Няма. Приема се. Изменение 1, 2, 3 на господин Рике. Анблок. Не? Добре, добре. Изменение първо. Докладчикът е за. Благодаря. Против. 4 има. 5. Въздържали се. Няма. Приема се. Изменение 2. За. Против. Социалистите и зелените въздържали се. Северната обединена левица и господин Харт приема се. Три на господин Рике, докладчика. За. Против. Никой. Въздържали се един въздържал се, приема се. Компромисно изменение номер едно на докладчика за против въздържали се, приема се. Следователно 4, 11 падат. Изменение 5 на докладчика за против въздържали се. Приема се. 12 на докладчика за. Докладчика а, има устно изменение. Ще ми кажете. Всъщност, да, да внеса едно уточнение. В два бюджетни реда където споменават, да се каже с наличните годишни кредити се разрешават от бюджетния орган в рамките на процедурата. Да. Първият, е, първият е вариант е, говореше за бюджетна номенклатура. Тук има основен принцип бюджетните редове, бюджетната номенклатура да се решава в, при определянето на годишния бюджет и само тогава. Добре, с това устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Едно не въздържал се. Приема се изменение 13 на госпожа Гралие. Докладчиката е за, против, въздържали се, приема се. 14 на докладчика. Пак устно изменение. Да, по същите причини да се добави след рубрика 2 на финансовата, на многогодишната финансова рамка 2007-13 година, ако това не противоречи на решението на бюджетния орган. Да, идеята е същата. За, с устното изменение, против, един, въздържали се, приема се. Изменение 6 на докладчика за, против, въздържали се. Приема се изменение 15. Грълие за. Докладчик е за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема. 7 du rapporteur. Qui est pour? Merci. Contre? Един против, въз... няма въздържане, се. Приема се 8 на госпожа Гралие за против. Един въздържал се. Приема се и окончателно гласуване на целия доклад за против. Въздържали се. Няма. Почти единодушно. Поздравление на нашия докладчик, когото можем да освободим за другите му ангажименти, които може би не са толкова важни, но нека той да си ги свърши. Сега имаме честа да приветстваме нашата доклад, нашия докладчик госпожа Херцог, която най-после дойде сред нас. с която ще говорим за междинния преглед на европейските програми за, спътнико, за спътникова навигация. Някаква декларация, да. Uh, uh, Извинявам се, че закъснях. Благодаря за търпението. Няколко думи. Благодарение на съдокладчиците искам да благодаря и на господин Геннади от политическите групи. Много важен е този проект. Много важно се намери бюджетно реализуемо решение в европейски план. В доклада приключваме многогодишната финансова рамка за бъдеще. Последно важно изречение Галилео е успешен, мащабен проект. Може да послужи за примери за други мащабни проекти, които предстоят. И така искам да благодаря. Имаме три компромисни изменения. Списъка за гласуване е разумен и кратък. Надявам се, че ще подкрепим по проекта и ще отправим ясни сигнали към комисията и съвета. Благодаря на докладчика и на всички, които и помогнаха да постигне компромисните изменения. Сега взимам Валтинг листата. Изменение първо на господин Абът, докладчиката за, за, против, жали се, един въздържал се. Само един. Изменение. Приема се изменение 3 на господин Абад. Докладчиката е за, за, против, един, въздържали се, трима. Зелените днеска са полудели. Не знам какво става. Явно сте в супер настроение. Ако гласувахте ясно, ще, ще упрости нещата. Трето изменение се приема. Съответно, второ отпада. Четвърто също. И пето на Моника Холмайер. Шесто също. На мен ми казаха, че ако второ се приеме, шесто отпада. Чакайте, а, да, добре. Шесто за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер едно. За. Против. Въздържали се. Няма. Приема се. Следователно 7, 8, 9 и 10 отпадат. Нали е така? 12. Моника и Ангелик Ниблер. Кой е за? Докладчиката е за. Против. Един. Въздържали се? Няма. Приема се. 11 пада. 13 с устно изменение господин Гербранди към параграф 3. Господин Гербранди иска да допълни още една дума към своето име. Тук е, да. До лятото на 2011 година, когато се предложи новото предложение за многогодишна финансова рамка. Това е. Да, благодаря, господин председател. Мисля, че самото изменение е, е напълно ясно. Няма нужда от обяснение. Кой е за? Против? Господин Хартън, възражали се? Няма. С тази устна добавка изменението се приема. Компромис втори на докладчика за против, въздържали се, или против, няма въздържали се, приема се, с което всичките следващи падат до 20. Изменение 20 на Доминик Рикеза против 4, въздържали се няма. Приема се компромис 3 за. Против. Един. Въздържали се. Приема се. Изменение 21. Докладчика е за. Против. Един. Въздържали се няма. Приема се и окончателно гласуване на целия текст за против въздържали се приема се единодушно без един. Поздравления за госпожа Херцог. Сега преминаваме към точка 13 и 14 по доклада на Барбара Матера. Тук вече става въпрос не за фонда за солидарност, а Европейския фонд за приспособяване към е, глобализацията. Имате вотинг листа, която е най-съща за двата. Така ли? Да. Добре, чудесно. НП получава в момента вотинг листата, за да види как ще гласува. Изменение едно на господин Хагло Алваро за. Докладчика е за. Против. Няколко носталгични леви. С голямо мнозинство се приема. Изменението на същите автори Две, докладчика не го одобрява. За кой? Е? Либералите. Против всички, които не са либерали. Въздържали се. Трима. Отхвърля се. Изменение три. Тук докладчикът е за. За. Голямо мнозинство. Против. Един. Въздържали се. Добре, двама против. Няма въздържали се. Приема се. Същите автори явно да са много активни. Изменение четвърто. Докладчика не е съгласен. За. Либералите. Против. Всички антилиберали. Въздържали се. Един. Значи, не, либералите не успяха. И пето. Докладчика е против. За. Тук се оформи нова група. Кой е против? Все пак мнозинство са против, въздържали се, отхвърля се. И моля сега гласуване по двата доклада с измененията за против. Трима против, въздържали се. Двата доклада по точки 13 и 14 се приемат поздравления за Барбара Матера. И сега стигаме до преводите, паричните преводи, трансфери. Нещо за трансферите докладчика да каже. Съвсем просто е, колеги. Става дума за един необходим превод във връзка с гласуването, което а, протече в, за фонда за приспособяване към глобализацията. Препоръчвам да гласуваме за. Логично е, предполагам, че ще гласуваме със същото множество. Ако е за, против, благодаря, въздържали се. Госпожо Вертман, добре. И така, както се предполагаше, преводът е добре. Сидония не ни предлага допълнителни преводи. Днес добре изглежда, че спестява нашите гласове. Има обаче под друг, точка други раздели, точка 16 по една доста известна тема, искане за трансфер на Хелга Трюпата. Две. Две, два трансфера. с 1 и с 2 Хелга тук ли е? Ето и в момента сяда. Готова ли сте за трансферите, Хелка? Благодаря, господин председател. И така, по точка 16, два превода. Започвам с първия. Парламент c 30 позиции, освободени от резерва. Целта на това предложение е да поискаме освобождаването на 7 140 026 евро във връзка с служители на институцията по глава едно временни е, бюджетни кредити във връзка с щатното разписание на парламента. Повечето от тези позиции са свързани с договорно нети служители. Искането за тези средства е по процедурата от миналата година. Парламентът трябваше да предостави допълнителна информация за тези позиции и е, за възможностите за прехвърляне на позиции, за да се постигне, за да се събере информация за, количе, за качествен анализ. Е, информацията е предоставена и е, моето предложение да гласуваме за. Благодаря. Никой друг няма да, не иска да се изкаже. Кой е за тези трансфери, тези парични преводи? Благодаря. Трима против. Въздържали се? Няма. С1 се приема. С2. Хелга? Да. Става дума за превод за дума на европейската история. Имаше много дебати и много спорове по въпроса. Просто ще прочета текста. Става дума за освобождаване от резерва на 2,5 милиона евро, предвидени за Дома на европейската история, за подготвителни работи, за техническите проучвания както и заплащане на архитектите 2,32 мили, милиона и също 0,17 милиона за наградите за конкурса. Всичко това е изчислено след изчислението на общите разходи за Дома на европейската история след полагане на усилия за съвместно финансиране от страна на повече институции. Е, при обсъждането на бюджета миналата година бяха обсъдени много. беше предоставена нова информация, но миналата седмица на заседанието на координаторите бяха повдигнали повече въпроси и се искаше повече информация за това как се вземат решенията за дума на европейската история. Именно заради това предлагам отново да отложим гласуването, тъй като това гласуване ще даде начало на проекта. Не смятам, че ако освободим средствата от резерва, ще може да се спре този е, проект, ако това се налага и е, всъщност протичащия в момента дебат в парламента ще стане ще бъде предрешен като изход. И, и трябва да се вземат преди всички аспекти, когато се решава да се започне работа по подобни проекти. Аз не съм против подобни проекти, но трябва да се има предвид какво ще е въздействието върху бюджетите и това означава, че е, трябва да сме готови от бъдещите бюджети да орежем някои средства, за да може да намерим средства за тези проекти. И така препоръчвам да не гласуваме днес, тъй като има неяснота по другите въпроси и аз искам да гласуваме, но не преди а, е, други, а, е, да, да, не преди да имаме яснота по всички въпроси. Благодаря. Много колеги поискаха думата. Горен Ферм. Thank you, Chair. Uh, we have had a lot of discussion. Надълго обсъждахме този случай в нашата група. Има различни гледни точки. Стигнахме до заключението, че тъй като получихме необходимата информация за разходите, не мислим, че можем да получим нещо повече от вас, което разполагаме вече. Определено вече имаме много повече данни, отколкото преди. Относно партньорите и съфинансирането, очевидно е, че сега не може да се получи тази информация. Можем да поставим условия, че трябва да има ясно споразумение за партньорите и за съфинансирането. Но този процес тогава ще отнеме години и ще трябва да понесем разходите, които са реализирани вече от бюджета. И така ние сме за отпускането на резерва но искаме ясно да заявим, че това не е окончателното одобрение на проекта. Тук просто плащаме подготвителните разходи, предварителните разходи. Все още настояваме за по-прозрачна процедура за взимане на решение, преди да дадем окончателното одобрение. Искаме да е пределно и ясно, че според нас решението трябва да се взема не само от бюрото и председателския съвет – решението трябва да е по-демократично и прозрачно. Както вече обсъждахме по време на заседанието на координаторите, господин председател имаше предложение по редица въпроси, които трябва да бъдат решени преди да се даде окончателно одобрение. Напълно сме съгласни с вас това отношение. Най-важното е да имаме ясна и прозрачна процедура за окончателно одобрение. И така, да, за отпускането на резерва, но това не е окончателното одобрение. Благодаря за ясното изказване, господин Порташ. От информацията от госпожа Труфел мога да си изведа заключението, че не сме получили допълнителните данни, които поискахме. Ето защо според нас не трябваше да се провежда гласуване тогава. Не е разумно сега да се промени решението, но има и втори аргумент, поради който смятам, че не трябва да гласуваме сега. В разговорите с бюрото по този въпрос, особено реализирането на евентуални економии, мисля, че това е много чудесен метод, който трябва да използваме по-късно, след като имаме споразумение с бюрото на парламента. Мисля, че много лесно могат да се реализират економии в размер на 2,5 милиона евро. Благодаря, господин Хартонг. Говорим за 2,5 милиона за архитектите и така нататък. 20 милиона годишни разходи, първоначални разходи, 50 милиона. Съгласен съм с колегата Трюфел, че не трябва да гласуваме днес. Все още не е добро, дошло време да обсъждаме този въпрос. Това е частна инициатива и не би трябвало Европейския съюз се занимава с нея. Благодаря за ясното изказване, господин Гарига. Благодаря, господин председател. Мисля, че разполагаме с достатъчно допълнителна информация. На 14 март получихме информация за експлуатационния етап, развойния етап. Разбрахме защо сега не може да започне съфинансирането, тъй като този въпрос ще изисква време. Имаме разбивка на оперативни разходи, разходи за човешките ресурси. Разбира се, човек винаги може да получи повече информация, но не съм сигурен, че допълнителна информация би ни била полезна за вземането на решение. Бюджетната комисия вече реши да освободи този резерв – за да могат да се изплатят хонорарите на архитектите и така нататък. Така че от процедура на гледна точка можем да говорим за окончателно решение, при което ще избегнем всякакви такива забавени и обсъждания, които да водим всеки път, като заседаваме. Решението, политическото решение на парламент трябва да е максимално прозрачно, чрез политическите групи, ако трябва и чрез пленарно заседание, що се отнася до техническите условия за отпускането на резерва, мисля, че те са изпълнени с информацията, която, повтарям, сме получили на 14 март. И така, моята политическа група е изцяло за освобождаването на този резерв. Благодаря, господин Фернандеш. Ще бъда кратък. Най-малкото, защото изцяло съм съгласен с нашия координатор. Думът на европейската история е текущ проект. Нищо ново няма като идея. Да не се връщаме назад. Проектът е текущ, както казах. Разполагаме с цялата поискана информация, за да се освободи този резерв мисля, че можем да освободим паричния ресурс. Благодаря, Аниенсе. Двете големи групи са за гласуването днес. Очевидно, е, че ще направим така. В моята група има редица колеги, които изпитват известни съмнения по проекта. Подкрепяме позицията на социалистите, че процесът не е достатъчно прозрачен нямаме достатъчна степен на участие. Според мен днес не е краят. Предстои бюджета за 2012. Ще имаме редица поводи да обсъдим отново този проект. Мога само да препоръчам на бюрото да привлече в своята работа бюджетната комисия. Иначе смятам, че трябва да гласуваме и да освободим резерва сега. Благодаря. Днес не е края и утре ще дойде. Германците одобряват от в мое ляво. Господин Абат. Господин Абат, аз ще излеза на малко оригинална позиция сред групата доста неща ме смущават начина по който ще освободим този резерв. Първото е процеса на вземане на решението и факта, че бюджетната комисия става заложник и на бюрото, и на другите, и на правомощите на другите комисии. Мисля, че този процес не е приемлив, защото няма прозрачност и ефикасност. И съжалявам, че е така. Второто е, за което ме буди въпроси в мене, е момент. Не съм против създаването на Дом на европейската история. Знам, е, че това се иска от видни личности от парламента, но се питам сега ли е най-удачният момент в такава сериозна криза и какво политическо послание отправяме към нашите съграждани. Третото, най-важно, е цената – да, съгласен съм, че трябва да се инвестира в е, този проект, който е интересен, но все пак се питам за разходите за функциониране. 15 милиона годишно за функционирането на такъв дом в съответния бюджетен контекст ме кара да се питам доколко е удачно от политическа и бюджетна гледна точка осъществяването на този проект. Така че ми се ще, преди да гласуваме този резерв, да помислим по тези условия, и по-специално за разпределение на разходите. Не виждам защо само парламента ще поема разходите за нещо, което засяга всички европейски институции. Съгласен съм с идеята Трюпел за съфинансиране, за оценка за, на проекта, за да може да стане реално разпределяне на разходите. И преди си за окончателната позиция ще изчакам информации в това отношение. Благодаря, господин Абат. Господин Бокрош. I agree with uh, Съгласен съм с Салвадор и с докладчика. А не всъщност с господин Фернандеш за това, че разполагаме с достатъчно информация. Не, това е въпрос. Аз не искам повече информация. Има обаче други, много по-логични аргументи, е, защо трябва да се отложи гласуването и да подкрепям госпожа Хелга Трюпел. Първо, процедурата не беше достатъчно прозрачна. Това все още може да се преодолее. Второ обаче, структурата на бюджета е най-важният въпрос. Защо трябва да гласуваме по една част от бюджета, след като всички останали в мом... части от този бюджет в момента се обсъждат в... Е, с бюрото? И е, на трето място, мисля, мисля, че в момента, в който е, вдигнем е, резервата, в който освободим тези средства, няма да има начин да се сложи екран на този проект. Благодаря, Изабел Дюрант. Дюрант, ако ни обърне внимание, тя е член на бюрото. Да, точно като член на бюрото искам да се изкажа. Напълно съм съгласна с госпожа Трюпел, нашия докладчик. Нямаме всички гаранции. Имаме много, но не всички. Не споделям напълно заключението обаче, а именно, че е, днес е, да, трябва да се блокира началото на един процес, който трябва да проследим отблизо, да направляваме и да търсим по-късно допълнителна подкрепа и финансиране. Мисля, че докладчика го каза много ясно. Тя е съгласна с проекта. Трудно е малко да се започне процеса. Аз ще я подкрепя и а, е, а, е, мисля, че ще има малко по-различен вод, защото имаме някои опасения във връзка с, от, от, бюджет, от към бюджетната страна, но подкрепяме проекта. Благодаря, Изабел. А, е, Моника Холмайер. Господин председател, колеги, много често си задавам въпроси как точно разбираме думата прозрачност. Аз съм се занимавала с, редица проекти по отношение в областта на сградния фонд и рядко съм се сблъсквала с проект, предвиждащ такова високо, така висока степен участие. Нека точно да помислим какво искаме, като говорим за прозрачно, защото редица колеги от е, най-различни политически групи участваха в процедурата – не знам а, какво още можем да направим, но рядко съм виждала някой проект да интересува толкова много хора. И имаше а, различни тръжни процедури и се очудвам защо а, тук не сме задали точно този въпрос а, за прозрачността трябва да обсъдим това с Европейската комисия, която трябва да ни даде пълна а, а, информация. Аз, например, не виждам защо а, брюкселското кметство ще се меси в а, един дом на европейската история а, след Втората световна война. Какво общо има Брюкселското кметство на Брюксел Център. Още повече, че в момента не може да се каже, че нито Брюкселска община, нито Белгия самата в момента тъне в богатство и охолство. <clears throat> Тук става въпроса изграждането на един дом на европейската история, който да се съфинансира от комисията и парламента. И само по този начин трябва да търсим общи решения. Всъщност проблема е, е постигането на единодушен вод от страна на страните членки. Ако обаче това не стане, проекта ще се провали. Затова ви моля да не създавате впечатление, че нещата стават тайно зад колисите. Това няма да е честно, ако хората разберат това все едно има някакви тайни командоси. Всъщност всичко се върши открито и искам да го заявя ясно, а, за да не го забравяте. Разбира се, че трябва да се контролира начина по който ще се финансира проекта, а, да се коригират а, предварителните финансови аспекти с новопостъпващите данни, за да се уточнява финансирането на този проект. Но е много важно той да успее. Знаете ли колко малко хора познават това лице на европейската история? Ние е, трябва да направим всичко, а възможно да я популяризираме знаете колко посетители идват в парламента. Можем да ги пренасочим там. Много хора е, критикуват, но аз ви уверявам, че нямаше липса на прозрачност. Госпожа Вертмер. Благодаря. Два въпроса. Нека да подходим към този въпрос с един бизнес план – тук става дума за един много важен проект, е, както представим европейската история пред посетителите си. Добре, но що се отнася до настоящите разходи, трябва да имаме допълнителна информация. Е, едно е да искаме прозрачност, но аз съм виждала и в Австрия, и в други страни, как се взема решение по някой проект и той се финансира някакси и после нещата излизат извън контрол. Благодаря, господин Рике. Господин Рике, искам да направя няколко врешки, защото в някакъв друг живот съм ръководил два важни проекта и беше, бях председател на друга институция. Първата ми бележка е, че ние разполагаме с необходимата информация, имаме определена цена, и бюджет за функционирането. Така че може да очаквам обаче надвишаване на определената цена с 15 е, или повече процента, което ще породи проблеми с финансирането на проекта. това трябва да се знае предварително. Второ, а да се освободи резерва, това значи да се лансира проекта без връщане назад и няма да има връщане нито върху бюджетната стоеност. Започнем ли да осъществяваме нещо, никога не съм чула, чул в някоя държава да се, е, някой да се откаже след като е започнал, примерно, строеж. Плюс това, никога не съм виждала е, партньорството да се определя вход или след започването на проекта решавате да направите, изкопавате нещо и после почва да търсите кой ще го прави. Така не може. А, всичко става предварително. И последното, най-важно, бюджета за функциониране е фараоничен. Просто е огромен. Зашеметяващо е над 15 милиона евро бюджет за а, а, такъв проект. Това е абсолютно абсурдно и безсмислено и се чудех по как е получил одобрение. Трябва да кажем, че ние знаем къде отиваме, ще отидем сами там, ще да повече пари, отколкото е казани, но средствата за функциониране са толкова несъразмерни, е, че, както ви казах, не съм виждала до сега такъв бюджет в такива огромни размери за такава институция. Инги Греслер. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch sagen, heute wurde zum ersten Mal. Благодаря. За първи път днес получихме информация за оперативните разходи. 15 милиона. Това за нас е нова цифра. Трябва да се свали е, тази сума, да се понижи. А, е, обръщам се към планиращите този бюджет. Просто тези разходи трябва да се намалят. Това е. Как ще успеем да ги наместим в бюджета на Европейския парламент иначе? Йоран Ферм. Горен Благодаря, че отново е, искам думата, обаче бях направени коментари и мисля, че трябва да направя някои разяснения. Първо към господин Балкарош. Господин Балкарош пита защо се занимаваме с това на е, извън всичко останало, което обсъждаме с бюджета, ми защото е, съвсем ясно това е бюджет за 2011, не за 2012 година. Тук става дума за една резерва. Толкова. Сега, от друга от там нататък, разходите, които е, плащаме сега, са необходими разходи, за да получим информацията, която сме поискали. Иначе нямаше как да получим информация за това как ще да изглеждат нещата, какви ще са разходите, без архитектите да са свършили тази работа. Така че тези разходи трябва да се платят. Но все пак това продължава да е подготвителната фаза на господин Рике, а все още не са започнати е, работите, строителните работи по сградата. Това са само подготвителни разходи. Що се отнася до прозрачността и вземането на решение госпожа Холмер и господин Абад? Мисля, че едно важно изискване тук е всички, които са против да могат да подават изменения против а, тези решения и да може да се гласува. Това не може да стане нито в председателския съвет, нито в бюрото, така че трябва да има процедура, при която да може да се подават изменения против елементи на проекта и да може да съгласува по тях. Това е минималното ми изискване. И накрая още нещо, което трябва да поискаме по този проект, да, преди да вземем решение по бюджета за 2012 година. Смятам, че не трябва да се създава бюджетен ред за този проект. В предварителните разчети за бюджета трябва да изчакаме до есента, за да се обсъди подробно проекта и да се гласува по него. Това смятам аз. Предлагам ви да спрем до тук дебата и да го приключим с гласуване, защото има още много желащи да се изкажете и някой за втори път. Ще припомня това, което каза Йоран Ферм. А, какво беше моето предложение на заседанието на координаторите? Както каза Йоран, тук не говорим за бюджета за 2012 година, а за изпълнението на бюджета за 2011 гласувайки бюджета до 2011, ние сме приели принципа, но с резерви. Да не освободим средствата, докато не получим допълнителна информация. В момента разполагаме с тази информация, логиката, при това положение да освободим резерва. времено, много от членовете на комисията, било от името на собствената си политическа група или от свое лично име, все още продължават да имат редица въпроси и съмнения. Понякога са дори откровено против проекта и последиците от него. При това положение смятам да гласуваме превода, трансфера, докладчика е против. Нека да видим как мисли мнозинството. Ако мнозинството са против, приключваме дебат. Ако има мнозинство за и правя следното предложение. Освобождавайки резерва, да обясним защо го правим. Получили сме исканата от нас информация и също времено да кажем, че това по никакъв начин не предопределя последващата ни позиция нито в, по бюджета за 2012 година, нито по-късно. Доминик Рике твърди, че след като дадем нашето съгласие, има рискове. Не, бих казал, няма никакъв рис, особено ако се опрем на опита от сегашния период. Кой би предвидил преди две години, че половината от държавите членки на Европейския съюз ще намалят заплатите на държавните служители? Периодът е наистина извънреден. Е, смятам, че ще бъдем напълно убедителни, ако обявим, че след получената от нас информация и след обмен на мнения, какъвто имахме и с Ханс Герт Патеринг, с главния секретар, въпреки това няма, това не, няма да повлия на нашата по-късна позиция, която ще зависи от три уточнения. Първо, по отношение на съдържанието и обхвата на проекта и връзката му с дейността на Европейския парламент и центровете за посетители. Защото ако ще трябва да финансираме тази институция от бюджета на парламента, то тя трябва да има връзка с дейността на парламента. Второ, процеса на вземане на решение. Да, верно е, че се говори за липса на прозрачност. Благодарение на комисията на бюджета, която има публични, отворени, открити заседания, като днешното, което се излъчва по интернет, има прозрачност, която обаче от гледна точка на вътрешния процес на вземане на решение се свежда само до обществения дебат в комисията по бюджет. Така че решението не е напълно задоволяващо отнесено към функционирането на парламента, защото бюрото заседава при закрити врата, а там се взимат решенията, а комисията по бюджета наживо взима решение вече публично. Но ние се нуждаем от опит, от експертиза вътре в парламента – от структури или органи, които имат повече ноу-хау, повече възможности от културна, економическа и друга гледна точка да оценят проекта. В крайна сметка ролята на комисията по бюджета е да реагира а, на след един политически анализ, който трябва да се направи от друга парламентарна комисия. И даваме само а, нашата гледна точка по отношение на бюджета. И ако нямаме тази допълнителна информация, се получава а, е, липса на какъвто и да било баланс. Освен това, трябва да настояваме процеса на вземането на решение също да отчита становището на правната ни служба, така че да сме сигурни, че ако проекта продължи, процеса на вземане на решение ще бъде от правна и политическа гледна точка безупречен. И трето, от 2012 година нататък, както и до края на 2011, кредитите, които ще се отпускат за осъществяване на проекта Дом на европейската история, ще отговарят на основните насоки, изискванията за тавани на разходите и бюджетните средства за 2012 и следващите години. И като особено по, след, по отношение на следващите години се подчертая това, за което говориха колегите и най-вече господин Рике, че е, е, е размера на разходите за функциониране е зашеметяващ и ние не можем да финансираме такъв висок размер. В това положение, ако нашата комисия реши да освободи резерва за 2011 година, още от сега, съвсем прозрачно, от политическа гледна точка и по отношение на бюрото, нашата комисия излага своите условия, за да гласува по-нататък. Тези три категории условия могат да бъдат изложени в писмо от мое име, подписано от председателя на комисия по бюджета, т.е. от мене, което да го изпратя в бюрото, но можем да направим и нещо повече. Можем да ги включим като изменение към съответната резолюция на парламента по бюджета за 2012 година, което вече ще предизвика дебат и вод на пленарно заседание. Мисля, че вече ще бъдем безупречни по отношение на прозрачността. Пак ще ви кажа, няма да продължаваме с дебата. Предлагам да гласуваме. Освобождаваме ли резерва или не. Докладчикът е против. Кой е за освобождаване на резерва? Je vous remercie. Благодаря ви. Кой е против? Il y a une majorité pour, mais on va vérifier. Je veux pas qu'il y ait de... Поред мен мнозинството са за. Аз имам ли право да гласувам, господин Хартонг? И имам процедурен въпрос. Вие ще гласувате ли? Gestemmen. Имате ли намерение да гласувате, господин председател? Питате ме мене? Да. Ако имам право, имам. Имате право да гласувате. Но тъй като сте лично заинтересован, ви съветвам да не гласувате. Je suis... <laughs> Attendez, cher collègue, je suis intéressé... Колега, как съм... Как, как, я обяснете какъв личен интерес има в тази... в този случай? Мога да ви го обясня. В Дома на европейската история сте упоменат като член на управителния съвет под, под член 2. Да, много ви благодаря за тази бележка. Много, прав е. И аз съм му благодарен. Това показва какво, колко е смущаващо за нас, цялата бюджетна комисия и за мене от този процес на вземане на решения, в който част са бюрото, редица органи, така наречени управителен съвет, съвета за научна ориентация и така нататък. Аз там не съм в качеството си на Ален Ламасур лично, а като в качеството ми на председател на бюджетната комисия, за да може бюджетната комисия да бъде приобщена а, на всички стадии. Към всички стадии. Ето това е прозрачността. Но това наистина поражда проблем. По-добре е да е някой представящ комисията по култура. Или Дорис Пак, да, Дорис Пак. Между другото, ако след като получим правното становище, ако бюджетната комисия сметне, че нито един член на комисията не трябва да бъде член на управителния съвет, аз ще последвам вашето решение. Аз приех като моят предшественик, между другото, който ме контролира тук да стана така служебно член. И ще добавя. Това не е управителният съвет на мултинационална фирма. Няма никакво заплащане. Нищо няма да спечеля от това. Не съм кандидат. Името ми да увисне в някоя музейна зала. Нямам никакъв личен интерес. Ако обаче това притеснява някого, съм готов да не гласувам. Oui, nous avons, nous avons le programme Ok, bon, alors, vote électronique. Моля ви електронно гласуване, не участвам в гласуването, за да последвам предложението господин Хартонг. 33 votants, 34 votants. Il manque deux personnes. Двама присъстващи на съгласуване. 35, трябва да са 36. Кой няма карта? Господин Голдманис. Той ще гласува. Гласува вече. Край на гласуването. 21 за, 12 против освобождаваме резерва с съответните е, условия и всичко безупречно мина. Благодаря на господин Харто. Сега, по отношение по-нататъчното развитие, готов съм да изготвя писмо, в което да посоча при какви условия и в какво настроение освободихме резерва и се обръщам към групите. Ако координаторите са готови да го направим като изменение към проекта за резолюция за следващата седмица, мисля, че това ще бъде най-доброто решение. Групите да ми кажат, аз ли като председател да напиша писмо или по-добре като изменение към резолюцията. И общ текст. от повече или всички групи. Към, като изменение към резолюцията на Фернандеш. Сега можем да подновим дебата, който прекъснахме вчера. за финансовия регламент от Енгеле Гресле. Имаше много интересно изказване на Гайер. Кол... Кой би искал да се изкаже? Не виждам повече хора. Bien. Euh, ce que je vous... Alors, est-ce que Inge, tu, tu veux... Inge, tu veux reprendre la parole sur ce qu'a dit M. Gaillard, notamment Инги, нещо искаш ли да допълниш към казаното от господин Гайер? Как виждаш продължението? Мисля, че е много жалко, че трябваше да разделим дебата на две части, защото имаше колеги, които се изказаха и които бих искали да чуят моя коментар. По отношение на казаното от колегата Гая, след реформата на финансовия регламент и поисканите от нас опростявания, включително и за 2006 година, се оказва, че това може да няма как да стане, защото има правила, които действат против това в държавите членки. И така държавите членки могат да правят каквото искат. Доста сериозен проблем е това, с който не се занимаваме. Трябва ни яснота тук. Жалко е това, но нищо няма да се промени и сериозните проблеми ще си останат неразрешени. И така, отново се обръщам към вас. Отново нас... искам да настоим за един ясен набор правила за всички бюджетни въпроси. Не само за да е, ни е лесна работата, а за да може да има хармонизирани правила за бюджета, които задължават държавите членки по някакъв начин. Държавите членки казват Нека да подредим дома си. Е, в такъв случай не е, е допустимо средства да се дават на държавите членки и да се харчат съгласно национални, а не европейски правила. Трябват ни еднакви правила на европейско равнище. Има законодателство, има всякакви бариери. И нямаме коража да създадем единни правила. Ако комисията иска нещо да се промени, а мисля, че генерална дирекция бюджет действително е иска това, тогава трябва бързо да създаде работна група за създаване на единни правила за европейския бюджет, в която ние да участваме. Има интерес за това и ако няма кораж, ако няма достатъчно смелост да се изготвят такива правила, тогава ще продължим да се борим с хиляди проблеми. Гигантски бюрокрации, проблеми при интерпретацията, различни насоки и тълкования, така че отново нека да настоим по отношение на бюджета в Европейския съюз да има единни правила. Благодаря. Тук има и представители от съвета и комисията. Високо поставени представители. Искат ли представителите на комисията да реагират на казаното от докладчика като що Или пък да ни представят плановете за бъдещето? Благодаря, господин председател. Много интензивен обмен на становищата, тече, е особено с госпожа Гресле. Комисията има желание да си сътрудничи възможно най-много с Европейския парламент и идеята да се опростят финансовите правила там, където това е възможно, за да се подобри по-добро изпълнение на бюджета е много важен принцип, който ние изпълняваме. Същевременно не мисля, че може да се работи с абсолютно еднакви правила за всички. Напротив, то може да доведе до осложнения, тъй като може да се окаже, че някои местни особености се пренебрегват. Работата продължава, продължаваме да поддържаме контакт с парламента и комисията ще вземе предвид всички коментари и всички идеи, за да може да се направи предложение за добро изпълнение на бюджета. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря. Госпожо, бихте ли искали да обобщите позицията на съвета? тук? Какъв е графикът, който вие предпочитате? Какво се случва в съвета като цяло? Благодаря, господин Ламасур. От началото на февруари обсъждаме този въпрос от бюджетната комисия и планът ни е да има позиция на съвета преди Великден – Комисията искаше да имаме нови правила по финансовия регламент, които да влязат в сила на 1 януари 2012 година. И заключенията на Европейски съвет от феврари заявяват, че трябва работата по финансовия регламент да приключи до края на годината. Така че вземаме предвид това. Ние сме готови, ще бъдем готови с предложението на председателството в края на този месец и се надявам, че до Великден ще има позиция на съвета. Благодаря, господин Бокрош. Благодаря, господин председател. Много жалко е, че много от членовете на бюджетната комисия не са тук в залата други просто не искат да обърнат внимание на тази тема. Искам съвсем открито да заявя, че извършеното от госпожа Гресле работа е изключително ценна. Подкрепям нейното искане да има единни правила за финансовия регламент навсякъде, във всички институции. И така, с цялото ми уважение, не съм съгласен с казаното от комисията. Не мисля, че може да се оставя възможност за специфични особености. Да, може би мандатите на институциите са различни, техните задачи са различни, но това не трябва да се отразява върху начина по който се прилага бюджета. Тук говорим не само за технически, но и за политически въпрос когато говорим за прозрачността, е, обсъдихме прозрачността в предходната точка, е, бих казал, че точно за това става дума тук. Трябва да се обърне внимание на този въпрос по адекватен начин. подкрепен докладчика. Благодаря. Благодаря и така. Не искам да коментирам казаното от господин Бокрош в подробности. Тук става дума за въпроси, които са от е, важно политическо естество. На всеки няколко години се повдига този въпрос. Но като цяло основните правила остават в действие. През последните години обаче виждаме, че много от бюрократичните правила, които са в някои случаи твърде подробни, пречат на прилагането на европейската политика в областта на научните изследвания, структурните фондове и прочие. Получили сме много оплаквания и Инги Греслен ни ги припомни вчера. Така че, Тези правила трябва да водят до бързо изпълнение на европейските програми, като същевременно се постигне пълна прозрачност и се изпълнят а, всички изисквания. Доста трудно е това. Във всяка страна има някакви затруднения. Има проекти, които се управляват от Европейската комисия в Брюксел, има обаче други, които се управляват на национално равнище или на местно равнище. Има също така проекти, които се управляват от авторизирани органи. Особено, що се отнася до селското стопанство. Там има такива проекти, където се дава възможност за всякакъв вид нови публично-частни партньорства. Има и проектни облигации, например. Така че възникват се възможни нови средства и е, елементи. Е, и тук говорим за един изключително сложен от техническа гледна точка въпрос. Има и други аспекти. Много от членовете на комисията биха искали въпроса да се обсъжда по-редовно. Ние се опитваме да го обсъждаме по-редовно, но координаторите искат това, но подобни дискусии имат смисъл само ако присъстват много колеги и ако присъстват и експерти, които могат да помогнат на госпожа Гресле. Госпожа Гресле е създала работна група в сътрудничество с останалите групи, поддържа контакти с институциите, върши много добра работа, но трябва да продължим да подкрепяме. Инга, заключителни коментари. Благодаря. Може би докладът ще може да бъде внесен до края на месеца. Искам да се придържам към този график. Версията е на английски язик. Госпожа Холмайер внесе редица изменения в Германия по въпроса за сградите, които сме отчели. Ние се намираме на най-ранния етап – Имаме първите 30 изменения до член 54, където става въпроса за косвено и споделено управление, най-вероятно ще можем да разгледаме останалата част от текста. Що се отнася до финансови инструмент, текста го получихме едва вчера. Имаме неформален документ от комисията с ново предложение. Документът ще бъде внесен като неофициален в работната група следващата седмица, надявам се, или след две седмици което означава, че трябва да гласуваме през май на съвместно заседание. Е, в началото на юли можем да проведем гласуване в пленарно. Междувременно ще се проведат заседания на работната група, на които искам да обясня измененията. Финансовият регламент е набор от правила, които трябва да са ви полезни. Ако разгледате наръчника за финансово управление, за да се превърне той в междуинституционален документ, хубаво би било да се уредят и бюджетните въпроси. Трябва да поговоря с Раймен Бургер по междуинституционалните изменения, които не са спорни – След заседанието на комисията решенията трябва максимално бързо да бъдат изпълнявани. Имаме сериозен проблем с графика N плюс 1. И въпросът е кой, какъв документ трябва да представи, каква информация и доказателства да бъдат дадени. Надявам се всички тези въпроси да бъдат решени до идната или до последващата седмица. Ако нещо не разбирате, свържете се с мен или моя кабинет. Мога да ви обясня защо се правят някои предложения по такъв начин, а не по друг. Има си съответната аргументация, която, която можете да я приемете или не, но така или иначе тя фигурира. Ние никога няма да забравим факта, че това е наръчник, с който ние и другите трябва да работят. Ако пропуснем този факт, ще допуснем сериозна грешка. Благодаря ви за желанието да изслушате моите проблеми. Благодаря Инга Аниенсън. По процедурен въпрос. До голяма степен съм съгласна с вас, господин председател че комисията трябва да гледа много сериозно на този въпрос на официалните заседания, също и на заседанията на работната група, създадена от госпожа Греслер. Господин Мулдър всъщност сега не е в залата, защото му се извършва операция на крака. Хубаво е да се осигури превод за всички при заседанията. Трябва да се введе малко повече ред в работата на работната група. Присъствието на колегите по време на дискусията не трябва да се тълкува като знак за интерес или липса на интерес към въпроса. Според мен е много важно редовно да обсъждаме тези въпроси. С огромен интерес и слушах вашето изказване. Преди години, когато променяхме финансовия регламент, аз бях отскоро в парламента, господин Деалба непрекъснато говореше по въпроса, и той бе много настоятелен. И мисля, че това е важното, да бъдем настоятелни. Въпросът е да се обсъжда открито. Хората да чуят какво става, защото наистина сте права, че този въпрос представлява интерес към тези, които изпълняват бюджета тъй като тези правила касаят именно бюджета на Европейския съюз. Ето защо е много важно да си свършим добре работата и да изградим добри принципи, които да предотвратят измамите или лошото управление. Същевременно подходът ни трябва да е гъвкав, за да можем да изпълним и поставените си ни политически цели – от моя страна и от името на моята група, от името на Ян Молдер, искам да ви помоля да положите сериозни усилия и да се официализира малко повече работата. Благодаря, господин Калфен. Благодаря, господин председател. Може би е, очитаме да помислим кои части от регламента ще обсъждаме и кои теми, защото темите са многообразни. Нека предварително да решим кое точно ще обсъждаме. В нашата група сме си разпределили темите сред членовете и дискусията беше много оживена и ще продължи да бъде такава. Да, точно така ще направим, както каза Ян. Можем да бъдат много полезни, полезни чак когато получим преводите на всеки на езика си. На момента ги имаме на английски. Благодаря ви. Сега можем да преминем към закритото заседание. Ще прекратя за 5 минути заседанието за да може тези, които бяха участници в откритото заседание, да напуснат. Ще останем само членовете на комисията, сътрудниците и представителите на правната служба. Прекратявам за 5 минути. Моля обаче членовете да останат, защото темата е изключително важна.